Good day. Добър ден. Good day, dear colleagues. Добър ден, колеги. Започваме нашата работа с точка номер 5, казва председателя. Връщаме се към нашата работа. Преди малко се състоя заседанието на координаторите. Сега продължаваме с обикновената законодателна работа на нашата комисия относно правата и програмата за гражданство. Следващата помирителна процедура е на 19 февруари. А сега ще чуем госпожа Гонц. Благодаря. Както вече споменахте, бяха проведени два трилога и още, един, още два се участват. Климата и духът е много конструктивен още от самото начало. Това е много важно за нас. Има някои малки средн спорни въпроси в ня... за някои от а, членовето, но имаше един а, дебат а, дали да се използва езика на договора или на хартата. В момента търсиме компромис. Дали да, да, да, да включиме езика на хартата в преамбюла това може би е много важно. Може да е важно, защото а, съвета по принцип нас, настоява за езика на договора, докато НП и другите групи предпочитат а, хартата, тъй като има много по-широкохватна сила. Има някои дебати свързани с правата на потребителите. някои въобще настояват потребителските аспекти да залегнат по-широко. Обсъдихме няколко е, члена, но все още не сме постигнали компромис. Има и един е, проблем, който трябва да бъде решен с е, съвместни усилия относно делегираните и изпълнителните актове. Те а, касаят а, практически всички аспекти и всички части на програмата, така че Това е, което може да създаде известни проблеми за бъдеще, но това, това, е, състояние, това е състоянието на нещата за сега. Благодаря ви. Ако някои колеги искат ли да вземат отношение по казаното от нашия докладчик госпожа Гонц, ако не, минаваме към точка номер 10 изменение на рекламерното относно прекурсорите на наркотични вещества. Госпожа Ана Хет ще представи предложението. И ще чуем и предложението на, комиси... на комисията. Аз и след това ще дам думата на докладчика и докладчиците в сянка. Господин председател, предложението с което разполагате, е, има за цел да измени регламента относно прекурсорите на наркотични вещества. Прекурсорите са е, вещества, които подлежат на законна употреба в е, промишлеността, но понякога е, те се използват и за производство на незаконно незаконно производство на наркотици. Всичко зависи от а, контрола, но има различни видове контроли за различни а, е, видове вещества. През 2009 година проведахме един преглед на а, регламента и на начина на а, е, прилагане. А, бяхме, от, видяхме, че е, има опит е, за отклоняване на едно специфично вещество, оцетен антихидрид за ам, производство на ам, кокаин. Когато проведахме това оцен... тази, когато направихме тази оценка през 2009 година, е, установихме, че регламента и системата за контрол се прилагат добре, но има известни е, празноти и известни проблеми с това вещество. Съвета прие заключения на основата на предложението за изменение на комисията за запълване на тези празноти и все още парламент, парламента тогава не прие е, документ или доклад по този, е, на тази тема. Ние предложихме няколко варианта. Е, за изменения, като се допитахме до предприятия, компании, представители на, отрасъла. Консултирахме се и с много представители на малки и средни предприятия. И ни в крайна сметка избрахме един вариант, който ни се струва най-добрия и който е, е е, крайния потребител също да бъде регистриран, защото в е, регламента в момента само търговеца на веществото е, се регистрира, но не и предприятията и фирмите, които използват веществото, кои, които на практика са крайните потребители. Така че това е залегнало в изменението, което вие разглеждате. Освен на регистрирането на крайния потребител, предлагаме също така създаване на база данни европейска база данни, която има за цел да ем, улесни процедурата за нотификация, за докладване от страна на държавите членки относно е, иззема, изземането или е, успешни или неуспешни операции за провеждане на контрол и, по този, и в а, този регистър би трябвало също така да влезат а, всички лицензи и по този, и по този начин ще имаме една а, много по-обширна и по-ясна и точна картина на, а, проект, на покупко-продажбата на тези вещества също така има предложение е, бившата процедура за комитология да бъде заместена от делегирани изпълнителни актове мисля, че има и други промени, които според мен не трябва да, да бъдат обект на обсъждане сега, но аз бих могъл да отговоря на, във, на въпросите ви, ако имате такива. Има и второ предложение, което се разглежда от комисията Инта. Става дума за международната търговия на прекурсорите и двете предложения бяха приети от комисията едновременно и сега комисията, съвета ще ги разглежда успоредно. Това предложение не е пряко свързано с предложението, което обсъждаме тук, но аз просто исках да го спомена, защото смятам, че би било полезно двете предложения да се разглеждат успоредно. Госпожа Хет, която е нашия докладчик, искате ли да е, изразите своето становище по въпроса? I... Uh, Благодаря. Ще говоря на шведски, така че моля служете си слушалките. kommer hålla mig väldigt kort. har ju... Ще бъда кратка. Комисията вече каза нещо в връзка с предложението. Аз няма да навлизам сега в детайли. Става дума за надзора и контрола върху прекурсорите, които са изходни вещества за производството на наркотици. И е, този контрол сега ще стане част от едно предложение, за което говорим днес. Тук става дума за някои технически изменения в регламента. Тоест става дума за съвсем технически аспекти, които трябва да бъдат разгледани и включени. Освен това, има и адаптиране на този регламент към Лисабонския договор, както комисията току-що посочи. Още нещо във връзка с това предложение, негово предимство е, че ацетанхидридът, който е най-важното вещество за производство на хероин, ще бъде разгледан специално. Комисията вече посочи, че става че е важно този ацетан хидрид да не попада в погрешни ръце. В предложението се съдържа също и предложение за делегирани правни актове. Със сигурност това е добре, но мисля, че на следващия трилог ще се дискутира по този аспект. Смятаме като цяло, че комисията е представила едно разумно предложение. Разбира се, ще трябва да разгледаме по-подробно някои детайли. Един специфичен аспект, мисля, че това е включено в моя доклад за новите европейски бази данни, е свързан с това, кой има достъп до базите данни и как може да се осъществява контрол върху достъпа. Смятам, че е важно една европейска база данни да е подложена на стабилен контрол и държавите членки, които се борят срещу вноса на прекурсори, които трябва да се използват за производство на наркотици, е, трябва да има достатъчни гаранции за това. Също така задължението за е, уведомяване е, трябва да се предвидят възможности за освобождаване от това задължение и накрая искам да кажа, че се радвам, че ще продължим сътрудничеството с комисията, с докладчиците в Сянка и с всички останали депутати, които се интересуват от тази тема. Сега искам да чуя какво смятат останалите колеги. Нека сега да чуем докладчика в Сянка. Благодаря, господин председател. Първо искам да установя че за съжаление политиката за борба с наркотиците все повече излиза от фокуса на европейската политика. Смятам, че това предложение, тази дискусия, която водим в момента с измененията във връзка с оказването на прекурсорите, ни води в посока на поставяне на политиката за борба с наркотиците в центъра на европейските политики. Защо? Защото всъщност консумацията на наркотици не е намаляла, тя дори се увеличава и се променят нейните форми. За това трябва от време на време да разгледаме, да разглеждаме стратегиите и да ги адаптираме към нови условия. Това предложение за изменение има точно тази цел. Аз го подкрепям. Подкрепям изрично това предложение на комисията, също така и предложенията на докладчика. Тоест, това, че ацет анхидрида ще бъде е, включен също и по отношение на крайните потребители, защото точно в е, това несъответствие е проблема. Е, не е достатъчно да знаем само производителите, а да не знаем какво количество от това вещество стига до потребителите. Този пропуск може да бъде отстранен с задължението за регистрация от страна на тези, които разпространяват веществото. Знаете, че този прекурсор, подобно на много други прекурсови, в легалната сфера може да има много положителни приложения. Примерно в дисплеите на компютрите, а и на други места се използват такива вещества. Но този прекурсор се използва и за производството на хероин. И за да се ограничи консумацията на хероин и престъпността, свързана с това, е необходимо да се направи тази втора стъпка и да се въведе регистрация по отношение на крайния потребител. Аз подкрепям също идеята за е, промяна на регистрацията от страна на правителствата и да се създаде база данни за прекурсорите. И сега, ако сравним с опциите, които бяха предложени от комисията, ми се струва, че опция 5 е много е, добра е, за практиката опция, защото е, се държи сметка за съотношението между разходи и полза, също така за смисъла на тези мерки, поради което предлагам да последваме това предложение и да изберем опция 5, защото това е най-близкото до практиката решение за засегнатите лица и дава възможност за ефективен контрол. Благодаря на докладчика и изказвам пълната си подкрепа за предложенията на комисията. Благодаря. Госпожа Келер, благодаря. Благодаря и на докладчика. Имам няколко въпроса към комисията, относно това предложение. Основно искам да попитам как оценявате а, пропорционалността на цялото предложение. Както го казах и колегите, има много други компании, хора, които използват а, това вещество с, също и с законни, по законната му употреба. И само една малка част е отклонена. Така че искам да знам колко компании ще бъдат засегнати от това регистриране и издаване на лиценз и дали това ще означава и закъснения а, за компаниите, защото когато има регистрация, някой трябва да одобри тази регистрация, т.е. има цяла една административна процедура която може да усложни нещата. И искам да знам дали сте оценили какви ще са последствията от това предложение за потребителите, защото един от основните проблеми е, че производителите е, ще се използват една много често употребявана, е, много често употребявано вещество. И ако потребителите нямат достъп, те могат да се опитат да си го намерят незаконно, което може пък да не бъде правилно направено, да, има, да бъде отровно, опасно и така нататък. И искам да. Доколкото знам, а, казвате, че а, сезираното вещество и взетото незаконно вещество значително е намаляло като количество от 2008 година насам, но за какво количество става въпрос? И е, също имаше много коментари. Искам да знам какво, какви са вашите отговори на тези коментари. Не по приложенията, а по самия текст. Какви данни са необходими? И какво става с чувствителните данни? И не е ясно какво означава как, че се поставя под въпрос компетенцията и интегритета, целостта на а, този, който подава заявление. Може би можете да ни уточните или да ни представите някакъв списък а, с, с сектори, индустрии, в които се използва това вещество. И а, така, надявам се, ще се разяснят нещата. Благодаря. Микрофон. Председателя говори без микрофон. Извинявайте, забравих микрофона. Комисията иска да отговори и после ще дам думата на докладчика. Комисията има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа, госпожица Хед и на господин Бирке за по положителните им реакции към предложението му като цяло. Сега, по специфичните въпроси на госпожа Келем. Да, отделихме доста време да разгледаме пропорционалността и да премерим ефективността на а, предложените опции в тази версия и каква ще е стоеността, цената, която те ще струват на а, компаниите. Можете да видите тази информация в оценката на въздействието относно цифрите. Естествено, това са приблизителни цифри, защото винаги така процентираме около около 2500 компании ще бъдат засегнати на европейско ниво, но в момента, в който тези компании се регистрират, те няма нужда да се пререгистрират всяка година. Освен ако държавите членки и компетентните власти там не искат да проверят нещо относно регистрацията. Относно потребителите на хероин, е много, този въпрос е много деликатен. Трябва да напомним, че доставките на хероин идват извън, от извън Европейския съюз, най-вече Афганистан. И тук говорим за оцетен анхидрид, който е отклонен от първоначалната си употреба вътре в Европейския съюз. Нека да ви кажа, че ако се спре тази доставка, със сигурност най-вероятно ще се намери оцетен анхидрид и дъжд от другаде. Единственото, което можем да направим тук в Европейския съюз е да избегнем отклоняването на този прекурсор от тук. Дали ще има намаляване на доставките с хероин като резултат? Надяваме се. Но дали ще успеем или не, зависи от това колко други държави ще затегнат собствените си мерки за оцетен анхидрид. И се надяваме, че мерките, които ние поемаме и осъществяваме, ще бъдат като модел за други държави извън Европейския съюз, които ще направят същото. Имаме подобни преговори с Китай и с други държави. Броят на изетите количества, казах вече, спадна на, на пратките, които са задържани. в оценката на въздействието мисля, че можете да намерите повече данни. За 2009, примерно, имаме 33 тона само и по-нататъка е спаднал още, тези доставки са спаднали още, т.е. значителен спад. Причината за това е защото работихме много интензивно с държавите членки и с компаниите за по-добро спазване и прилагане на, на разпоредбите. Този пик през 2008 се дължеше на факта, че законодателството и сътрудничество в, между компаниите и държавите членки не беше толкова добро. И сега, колкото по-добре прилагаме тези разпоредби, толкова повече ще успяваме да намалим доставките. И имаме също така много по-добро сътрудничество вътре в самите държави членки, които не действат изолирано вече. Становището беше изпратено миналия петък и след едно задълбочено проучване, мисля, че нямаме проблеми да приемем повечето от коментарите, които сте направили. Докладчика вече каза, че също ще е, си сътрудничи с нас. Ние също сме готови да го направим и да интегрираме всички основни точки от становището. Другата забележка е относно какво се случва в държавите членки. Разбира се, съветът ще трябва да разгледа това становище и доста от другите точки са свързани и с споразуменията за външна търговия. Така че колегите в Генерална дирекция Таксюд също ще трябва да направят оценка по предложението. И накрая един от коментарите относно критерия за отхвърляне. Имаше една формулировка, която ние предложихме в изменението и което е, същ, което е същата като настоящите защитите разпоредби за издаване на лицензи. Е, това е формулировка, текст, който говори за случаите, когато има възможност да се отхвърли искането за лиценз, за регистрация. И ако искате текста да бъде по-ясен, добре, надявам се да успеем да изработим такъв с ваша помощ. И да се надявам крайния регламент да бъде съчетан също така и с регламентите за защита на личните данни. Благодаря. Колегата Келър, искате ли да направите допълнителен коментар? вижте, тъй като говорите за цифри, 33 тона за 2009. А какъв е този, е, каква е тази сума в процент от общата търговия? Много малък. Настоящата търговия, като в настоящата търговия имаме производство над 1 милион тона – Нямам всички цифри пред себе си, но имате ги и в оценката на въздействието. И това, което се произвежда, се а, използва директно в компаниите производители. Те го преработват в нещо друго. И само една малка част се обменя между компаниите. И после много, много по-малка част бива отклонена. Така че а, за да се а, това, което трябва като количество да произведе всичкия е хероин, който идва от Афганистан, нали ще бъде около 380 тона. Така че, виждате, имаме много малка част, която е отклонена. Но, както вече казах, по-голямата част бива директно преработена в компаниите производители. И съвсем, съвсем малка част била отклонена. Благодаря. To you. Служете си е, слушалките, ще говоря шведски. Е, благодаря на комисията, благодаря и на докладчиците в Сянка за направените от тях коментари. Благодаря специално на госпожа Келер, чийто отговор намерих за изключително сполучлив. Аз ще продължа работата по тази тема следващите две седмици, вероятно. Ако докладчиците в Сянка имат и други коментари, моля да ми ги изпратят възможно най-скоро. иначе, ние очакваме измененията да бъдат внесени до края на февруари и тогава в края на април ще можем да гласуваме в комисията Либе. Така приблизително изглежда нашия график. Така че, моля ви, възможно най-бързо да изпратите вашите коментари, за да можем да изработим окончателното предложение, защото в противен случай няма да можем да спазим сроковете. Благодаря. Thank you. Благодаря, госпожа Хет. Сега можем да преминем към следващата точка, точка 11, и то на време. Става дума за представяне на годишния доклад за 2012 на европейските съдебни системи на СИПЕШ. Става дума за Европейска комисия за ефикасност на правосъдието към съвета на Европа. Ще изслушаме представенето от господин Жон Польжо, който е председател на работната група СИПЕШ. Добре дошъл, господин Жон. Благодаря, че сте сред нас. И така, господин Жан Пол Жан, благодаря ви, че сте тук пред нашата комисия. Добър ден и на госпожа Беку. И ще ни представите дейностите на Европейската комисия за ефективност, ефективност на правосъдието към съвета на Европа. Е, доклад се представя всеки две години и той представя състоянието на съдебните системи в практически всички държави членки на съвета на Европа. Този доклад е, бе представен през е, септември 2012 година и представи състоянието в 46 страни, като всичките държави членки на, Европа, на Европейския съюз са включени. Сега има няколко работни групи. Господин Жан Пължон първо ще ни представи е, неговата част от доклада. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз съм главен адвокат в Касационния съд във Франция и съм председател на работната група на съвета на Европа, който изследва този проблем. А госпожа Деко е, е, ще представи доклад от името на съвета на Европа. Добър ден, аз благодаря, че делегацията на съвета на Европа има възможност да ви представи доклада тук тук в Европейския парламент. Само няколко думи преди да дам думата на господин Жан-Пол Жон, да ви кажа няколко думи за СПЕШ. Комисията на съвета на Европа, който, която изработи доклада, който, е, с, когото, с който разполагате. Не за пръв път имаме честа да представиме нашата работа пред е, комисията Либе. Е, за пръв път посетихме вашата комисия в момента, в който започнахме работа по тази тема преди 6 години. Благодарим ви за оказаното доверие. Европейската комисия за ефикасност на съдебна правосъдието бе създадена от Комитета на министрите на съвета на Европа през 2002 година за да представи препоръки, които биха могли да бъдат прилагани от всички държави членки на съвета на Европа за организиране по-ефективно правосъдието, нещо като услуга за, е, или е, обслужване след е, продажба, за да може по обществената политика и политиката на съдилищата да вземат предвид и под внимание нуждите и загрижеността на потребителите и да облегчиме е, съда е, за човешките права а, по силата на член 6 от е, ЕКПЧ. Нашата работна група има за цел да направи оценка на трудностите, с които се сблъскват правосъдните системи и да предложи ефективни мерки за е, облегчаване и подобряване функционирането на тези системи. Всеки, на, всеки две, на всеки две години ние предприемаме е, един анализ и правиме една обширна оценка на правосъдните системи. Цел, целта е да направим една моментна, но изчерпателна снимка на състоянието на правосъдните системи в Европа. Коментарите към а, доклада е, описват основните е, тенденции в отделните системи и изтъкват е, проблемите с цел преодоляването им, са да има по-ефективно, по-ефикасно правосъдно обслужване на гражданите. Целта на оценката е, е по-доброто познаване и по-доброто взаимно опознаване на правосъдните системи, увеличаване на доверието между работещите в тези системи и същевременно е, създаване на една база данни, количествени и качествени, които да могат да бъдат е, сравними, за да могат да се изработат на тази основа общи показатели за качеството и ефективността на правосъдните системи, за да могат по-добре да бъдат отчитани реформите и е, проблемите. Целта на оценката не е да се създаде класация на най-добрите правосъдни системи в Европа. Това просто е нецелесообразно. Целта е да, да сравниме държавите членки там, където може да има а, сравнимост. Изработването на доклада почива на научна методология за събиране, обработване и анализ на данни като специален въпросник се изпраща на всеки две години на Министерствата на правосъдието. Отговорите е, се преглеждат, е, анализират е, и включват в една база данни, която има вече около 3 милиона отделни единици. На основата на това се изработва доклад прави се сравнение и е, се излиза с заключение, като доклада покрива състоянието в 46 държави членки, т.е. всички държави членки на съвета на Европа, освен Лихтенштайн. Той бе е, публикуван през септември 2012 година и е, бе представен във Виена на съвета на министрите на правосъдието. А сега ще дам думата на Жан Пължан, който е председател на работната група, която извършва оценката. Той работи с нас от самото начало. Благодарение на неговите усилия този доклад се усъвършенства с течение на годините и а, е, това проличава и при развитие, в развитието на правосъдните системи в Европа. Благодаря много. Благодаря. Ще се опитам да представя няколко големи тенденции. Сигурно сте видели доклада 460 страници. Доклад над 3 милиона данни. Не знам дали сте успели да изчетете всичко, но ще се опитам да ви представя някои основни точки. 46 държави, това са 800 милиона да... жители. Само Лихтенштайн не участва. Този доклад съдържа много елементи и да, тук взех примера на а, вестника Le Monde и и се опитах да видя кои са основните точки, които интересуват Министерството на правосъдието и министрите на правосъдието. Например, бюджета, броя на прокурорите, сроковете по различните типове правосъдни дела, например, развод или други. Мястото на потребителите на правното, така да се каже, на гражданите, които използват правни услуги. Така че всички данни, от правните системи са включени в този доклад и ние се опитваме да подобрим всички тези елементи и да ги центрираме около две основни оси качество и ефикасност на правосъдието. Не само относно сроковете или цената, или пък инвестициите в персонал, в информационни технологии, но също така какво се дава като крайен резултат, срокове за правосъдието и така нататък. Казвам големи тенденции, защото е, в доклада се виждат няколко основни важни резултати и ние се опитваме всяка година да се подобрим. Това е петата поредна година, когато издаваме такъв доклад. Виждате данните, които се веждат. Например, данни върху финансирането на правните системи, достъпа до правосъдие, правата сред потребителите, е, средствата, съдилищата, съдиите, прокурорите, е, обучението на съдиите, на магистратите, заплащането, всички тези елементи после биват интегрирани в е, различните държави, за да се направи сравнение с същите услуги и същите елементи в други държави. И това, което може да ви заинтригува, Съветът на Европа също ме помоли да се спра на този елемент. Имаме един доклад върху 46 европейски държави в Съвета на Европа 47, където се прилага правосъдието на Европейския съд. И за първи път представям няколко елемента относно 27-те държави членки от Европейския съюз. За първи път се представят тези резултати. И за някои държави кандидати. Бяхме добавили също някои данни, за да видим къде са те относно правните им системи. Та, това е работа, която в момента извършваме с колегата, който е експерт на съвета на Европа също. И а, трябваше да си сътрудничим, за да обработим данните. Започвам с една голяма тенденция в целия съвет на Европа и ще ви покажа това, което е интересно като тенденция в, близките, в изминалите 8 години, тъй като публикуваме доклад на всеки 2 години. Всички държави, членки на съвета на Европа, в момента имат система за правна помощ в наказателното право, нещо, което го нямаше преди 8 години. Ето това е напредъка, който можем а, да открием. Спазването на Европейската конвенция. Всеки, който е обвинен по наказателното право, днес може да има безплатен достъп до адвокат във всяка една държава на Европейския съюз. И е втора важна като цифри е увеличаването на броя на адвокатите, най-вече в Източна Европа. Там броят на адвокатите се е увеличил и смятам, че развитието на правната помощ плюс увеличаването на броя на адвокатите означава, че правовата държава се развива. Това е фундаментален напредък. Започнахме с 46 държави, но ние не сравняваме държави, където правото е несравнимо. Например, Руската федерация с Монако. Няма никакъв е, смисъл и като брой на населението. Няма смисъл също да съпоставяме една много богата и една много бедна държава. Например, Гер... Германия с Албания. Опитваме се да съпоставяме по съпоставими групи. И в Европейския съюз също има несъпоставими държави. А, можем да съпоставяме някои от държавите с, а, от еврозоната. Но, например, Обединеното кралство не може да бъде съпоставено с Германия или с Франция по брой на адвокатите. Просто нещата са различни. Защото 90% от а, казусите в Обединеното кралство а, се решават а, и се разглеждат от не а, професионални, нелицензирани, така се каже, магистрати. Тоест, нещата са различни. Виждаме тук няколко данни, три основни които мерим населението, БВП на глава от населението и средно на брутна годишна заплата. Ето това са данните, виждате ги по 27-те страни от Европейския съюз и после ето и върху други държави, Харватско разбира се, и страните кандидати, включително и Турция, защото смятам, че е интересно да се види по-напред в бъдещето. Така е, че можем да направим съпоставка по тези, на, на тези държави и по БВП и по а, население. Виждате графиките. Виждате Франция, Германия а, като демографски измерения. Същото въжи и за богатството. Така че Първото, което ще а, разгледам като елемент е нивото на богатството и инвестициите в правосъдието. Виждате таблицата в, за съвета на Европа. Тук са 46 държави. И това е таблица, която докладва за 100 000 жители какво е количеството средства използвани в евро. Виждате, например, за Франция приблизително 60 евро и 50, Италия 65,9 и така нататък. Това е, е брутно в евро, но ние не можем да измерим абсолютно всички елементи. Когато говорим за бюджет на правосъдието, за какво говорим? Това е много сложен елемент. Тук трябва да сме наясно, че може да има различни тълкования. Когато говорим за бюджет на правосъдието и връзката му с ефективността, говорим за бюджета на а, Министерството, на съдилищата и на правната помощ. И виждате трите колони, които тук се появяват и които правят общия бюджет, което във Франция се нарича бюджет на правните услуги. Така че ние не включваме а, а, други елементи, които могат да бъдат пак включени в бюджета на правосъдието за други държави. Например, във Франция бюджета на затворите също е включ, се включва в бюджета на правосъдието, но не е така в други държави. Така че ние докладваме по тези три параграфа обществен, Министерството, съдилищата и правната помощ. И след това се опитваме да видим ефективността на системата въз основа на това, което е, е вкарно като средство в функционирането на правната система. И сега ще се спра на тези три елемента – и ще видим ефективността на отделните системи, например, сроковете, обучението на прокурори, съдии, информационните технологии и така нататък. Е, мисля, че трябва да разгледаме тези елементи. Тук виждате цифрите. Може би след няколко седмици или месеца ще ги имате по-конкретно и по-подробно пред вас. И така, ето е първата таблица, която изглежда много важна. В рамките на Европейския съюз има два типа графики. в страните от еврозоната и извън еврозоната. Защо? Защото това са данните от 2010. Имаме а, за стойност взета стойността на еврото към 1 януари 2010, така че нещата са се променили, но като цяло виждате горе в червено бюджетът инвестиран в правосъдните системи в еврозоната, държавите от еврозоната. Можете да съпоставите Франция, примерно 60,5 и така нататък. И виждате, другите държави в синьо, тъй като те не са в еврозоната и там има по-големи разлики заради разликата в валутните курсове. Но това са сумите бруто, които са инвестирани. А сега виждате бюджетното усилие, реалното бюджетно усилие, което е за правосъдие. Тоест, докладва се. Тук се сравнява инвестициите спрямо а, богатството на държавата. Например, Португалия е направил голямо допълнително усилие, защото сумата е почти същата, каквато е инвестирана във Франция, при много по-малка бюджет на самата държава. Германия е инвестирала примерно 100 евро, където Франция инвестира 60 евро. Т.е. бюджет на Германия, свързан с правосъдието е много по-голям и инвестирала много повече спрямо други държави от същата величина, от същия мащаб. Сега ви представям други данни. Виждате бюджетните данни. Жълтата колона са заплатите. Виждате как и каква част се инвестира в заплати. Сигурно ще откриете съответно и вашата държава. Имате също информа... информатичните инвестиции, инвестициите в сгради и обучението на магистратите. И всички тези елементи са достъпни. И имаме, виждате тук, заплатите. Например, заплатите на магистратите – това е нещо много важно, защото съвета на Европа, базирайки се на тези данни, поиска, примерно, увеличението на заплатите в Азербайджан. А, а пък в Португалия тези заплати се намалиха заради кризата. И когато има бюджетни ограничения, съответно органите, държавните органи се базират на нашите данни, за да решат да намалят заплатите. И Разбира се, имаме данните за брутна заплата, нетна заплата и също така имаме рацио, отношение между брутно и нетни е, заплати. Например, и също така пропорцията спрямо средната заплата с държавата. Например, в някои държави един магистрат в касационния съд печели 4,4% повече от средната заплата в страната. Така че, виждате, това са държавите в Европейския съюз и е, някои, разбира се, дават по-високи заплати, някои между... а други имат по-низки заплати. Например, съдиите на Върховния съд в Обединеното кралство печелят много повече спрямо от другите. И така, като разгледахме тези цифри, нека да видим какви са инвестициите за модернизиране на правните системи, например, новите технологии. Ако се смята, че сроковете за правосъдие ще се скъсят, ако се мине през информатични системи, нека да видим колко се инвестира в информатизацията, обработката на текстове и обучението на магистратите. Ето да съпоставим, сега съпоставим по страна. Инвестициите, които са направени, като броим броят на компютри, на магистрат и бюджета за новите технологии. Ето това е като цяло. И когато докладът бъде издаден публично след няколко седмици, той ще бъде предаден от, през съвета, от съвета на Европа. Виждате тази таблица, която е доста деликатна. Тук се измерва усилието, което правят държавите а, за подобряване на правосъдието. Колкото по-високо е даден държава в таблицата, толкова по-богата е тя. Виждате най-горе е Люксембург, след това Монако, Шве... Швейцария и колкото по-надясно се намира една държава в таблицата, толкова повече инвестира в правосъдната система. Mm-hmm. Non, ça fait rien. Si... Euh, Та, когато имате една група държави, която е в средата, например Холандия, Германия, Австрия, Белгия, Финландия, които са на едно и също ниво на богатство. И колкото по-дясно са държавите, толкова по-пропорционално те инвестират. Тоест, в една държава, която има същото БВП, а са по-натясно, както Германия, Швеция, Белгия, Финландия, Франция, то толкова повече се инвестира. Това е иерархията. Съпоставяме само съпоставими страни. Достъп до правосъдието. Ето, това е тенденцията, която ни интересуваше живо. За нас това е абсолютен приоритет за Европейския парламент предполагам, че също е голям приоритет. Ето това е таблицата за съвета на Европа. Колко инвестират на глава от населението? Всяка, държавите, виждате, съпоставката. Виждате, че англосаксонските държави, Ирландия, Уелс, Обединеното кралство, Швеция, Холандия, които инвестират най-много но трябва да се погледне и спрямо богатството на държави. Така. Трябва да видим и какво, каква е сумата, която се отделя за правната помощ в държавите членки на Европейския съюз. Значи това са северните страни, е, Обединеното кралство, Холандия, Швеция, Финландия, Белгия, Франция, 5,6 е, и така нататък. А тук трябва да, да видим как се разпределят тези суми. Това е само един пример. Виждате в червено броя на процесите, а в сиво цената на всека една отделна процедура. Ако дадена страна инвестира много, в какво инвестира тя? Дали в заплатите на адвокатите, където в, както в Великобритания, където адвокатите получават големи хонорари, или е, много производства и малки заплати за адвокатите, като във Франция. Т.е. във Франция много повече хора имат достъп до правна помощ и адвокатите получават ниски хонорари. Значи, още веднъж имате страните, е, където имате доста процеси и а, добре, добри хонорари за адвокатите, като в Холандия. Много, много граждани имат достъп до правна помощ и адвокатите получават високи хонорари. Това е пример на Холандия. Втори аспект. Е, приходите на правосъдието. Дали, прав, дали правосъдието е, е добре финансирано? До 2010 година само в Люксембург е и Франция а, достъпа до правна помощ беше абсолютно безплатен. А, остана само Люксембург, а най-висока такса се заплаща в, а, Люкс, в а, Австрия и а, други страни. А сега няколко таблици, които да иллюстрират нашата работа и евентуално какви препоръки бихме е, отправили. Броя на професионални съдии в отделните страни. 3,6 съди на, в Обединеното кралство, но в Германия имаме 24,3, т.е. там системата е изцяло професионализирана. Във Франция съдиите в трудовите е, съдилища или не са професионални съди. Тук виждате броя на работещите в правосъдието спрямо общата, общата бройка на населението. И колкото повече, колкото повече отиваме на изток, толкова повече администрацията е раздута. И тук направихме една разбивка за а, страните членки на Европейския съюз и на съвета на Европа. Виждате страните, в които има най-голям брой администратори на глава от населението. Виждате, че това са страните от бивша Югославия в които има най-много съдии и административен персонал на глава от население. И тук също виждате разпределението а, на всички а, правосъдни професии на глава от население. Тук е, ви представяме броя на прокурорите на глава от население. Е, мал, малък брой във Франция, доста по-голям в е, Германия, в Швеция, но тук трябва да, да, да анализираме тези цифри в светлината на дейността на прокурорите. Знам, че за вас тази таблица е неразгадаема. В някои страни прокуратурата изпълнява много повече функции, отколкото в други. В 30 седем страни прокурорите могат да отправят и обвинения, докато в други страни не. Това означава, че във Франция, например, прокуратурата е една от най- натоварената функция. Сега, тук разпределението на а, по пол в а, правосъдните професии и а, съотношението мъже-жени. Виждате, това е първото изследване по пол. В сиво жените съдии и в зелено броя на мъжете съдии. Виждате, Словения, Латвия, Румъния са страните, в които е, броя на жените преобладава, а в е, Шотландия, Обединеното кралство, Ирландия, броят на жените съди е практически незначителен, т.е. в е, страните на обичайното право виждате е, какви, ус, какво трябва да се направи в е, тези страни и има горе-долу равновесие в страни като Франция, Италия, където е, бройката е 50-50. Става дума за цялостната правосъдна е, система и като че ли все повече и повече се наблюдава тенденция за назначаване на жени. Във Франция 75% от новоназначените са жени. Това означава, че жените съди, съдийки са а, работят в съдилищата, докато мъжете обикновено заемат ръководните постове. Виждате тук разпределение на председателите на състави. Виждате в България, Гърция и в други страни имаме жени председателки на първоинстанционни съдилища. това ми се, стру, ми се струва един е, важен, важен факт. Да, разбира се, направили сме същите разбивки за касационните съдилища, е, апелационния съд в различните страни и така нататък. Имаме същото, същата разбивка за е, жени и мъже прокурори. И тук заключението е, че жените заемат много в много по-малка степен е, висши постове. Тук имаме вече възможност да сравняваме три масива с данни от 2006, 2008, 2010 година. Установяваме увеличаване броя на адвокатите и по-специално в държавите от източна Европа. Виждате тук тези три, три масива данни и а, една разбивка на страните, в които а, бройката на адвокати е най-значителна на глава от население. Виждате, това са и това са е, страните от Южна Европа, най-голяма бройка адвокати на глава от население, е Гърция, Португалия, Малта, Испания. И това са страните, в които адвокатите имат много повече правомощия. Същевременно сравняваме и сроковете за е, протичане на процедурите. Имате и съотношение между, между страните в Европейския съюз между адвокатите, които представляват клиенти в съдилищата и съотношението между съди и адвокати. Първо, на първо място Великобритания, след това Португалия и на последно място Албания. И сега няколко слайда набързо, за да можем да имаме време за въпроси и отговори относно ефективността и качеството на правосъдието на основата на данните, които представях. Първо, карта, пътната карта на реформите в различните страни, броя на съдилища на глава от население. Става дума за географското разпределение на съдилищата на глава от население. Разбира се, всичко зависи от е, демографията, на отделните страни членки. В крайна сметка трудно е да се сравни е, Франция и е, Холандия, но намалявам, е, наблюдаваме намаляване на броя на съдилищата в страните от Западна Европа и увеличаване на този брой в страните от Източна Европа предвид развитието на върховенството на закона и на правовата държава тук а, процента на а, дигитализация и а, използване на информационни технологии в правосъдието. А, също така разгледахме и а, възможността за организиране на видеоканали а, в а, работата на правосъдието в е, Тамбосиньо са страните, които използват тези е, методи. Е, системите, виждате разпределение на посредничеството. Разбира се, става дума за различни видове посредничество, посредничество е, служебно назначено от, е, от съда или системите на областта и така нататък, но виждате, това са използваме и прилагаме международни показатели за Е, The clearance rate, това е един от основните показатели за качеството на качественото функциониране на а, е, правосъдието, т.е. Брой, е, брой дела а, и а, брой заключени дела в края на годината, докато disposition time а, е показ, показ е показател за определяне сроковете на а, делата, които се а, е, разглеждат. Разглеждаме предимно граждански и търговски дела и е, разглеждаме средния, средния срок на разглеждане на дадено дело и приключване на, на, на дадено дело. Обикновено, според нашите данни в източна Европа, тези срокове са най-дълги. Разполагаме с а, данни за спорни и неспорни дела и дела, които съдържат. Да, повече или по-малко елементи, които трябва да се решават с арбитраж. Италия е държавата, където ефективността е най-ниска. След това броя на разводите и е, разводи, които не са по взаимно съгласие, а са с. Е... Mm. 538 са е, необходимите дни за е, произнасяне на развод, в който има вина или спорове в Италия. Много са, много са различните данни. Доклада съдържа 438 страници, както казах. Целта беше да сравниме сравними данни. И мисля, че всъщност най-важното за вас е да можете да разполагате с данни специално за Европейския съюз за тези 27 страни. Благодаря на господин Жан Полжан за интересният доклад. Определено, определено много, много интересно, малко по-дълго, отколкото очаквахме, но си струваше. И данните наистина са много интересни и важни. А сега, нека, нека да напомним че идва време за въпроси. Аз лично, като председател на комисията и отговорник по Стоколмския доклад, следих с интерес вашето експозе и искам да попитам първо, възможно ли е да имаме а, дигиталния, цифровия носител на този доклад защото той е много важен за нас, много интересен. Мисля, че си заслужава да преразгледаме подробно доклада и да помислим върху него. За да продължим същия дух. Исках да попитам също дали смятате, че е разумно Европейската комисия също да се занимава с така наречения скорборд, с а, съпоставителните таблици, свързани с правосъдието. Дали Европейската комисия трябва да се занимава с подобно съпоставили на 27-те страни и вече 28 от тази година, за да попълни анализа, който е направил вашият екип от името на съвета на Европа. И в това отношение веднага ще дам думата на двама членове, които поискаха да се изкажат. Започваме с Берит Сипен. Благодаря, господин председател. За съжаление, аз до сега не съм имала възможност един момент, казва ораторката. Okay. Ich hatte leider noch keine Gelegenheit, den Bericht äh, intensiv. За съжаление, до сега не съм имала възможност да прочета доклада и да се занимая интензивно с него, поради което благодаря за това толкова подробно представяне. Сигурна съм, че това, което е отразено в доклада, е, отразява и дискусиите, които сме имали в миналото и ще даде също много ценна информация за бъдещите ни дискусии, за да се очертаят е, разликите в е, съдебните системи. Искам да задам въпроси по четири точки и съм сигурна, че вие ще отговорите. Вие говорихте за правната помощ. Правна помощ съществува във всички държави членки междувременно. Показахте това и на базата на цифрови данни. Искам да попитам дали има по-големи разлики по аспекта дали и при какви обстоятелства тази правна помощ е, действително е, се иска в различните държави членки, т.е. дали гражданите прибягват до нея. Зависи ли това от техните доходи, има ли конкретни правила? Второ, въпросът свързан с обучението на съдиите. Вие казахте нещо и в тази връзка, казахте също и е, нещо във връзка с разходите, които имат отделните държави членки за обучението на съдии. И тук искам да попитам попитам, има ли разлики в обучението на професионалните и непрофесионалните съдии? Има ли някакви обзорни данни? Дали всички съдии редовно участват в различни видове обучение или това все още е дейност, която е все още твърде некоординирана? По-скоро информацията за нея не е обобщена. Сега, позволете ми един следващ въпрос за инвестициите в електронна техника. Тук неща нещата са доста интересни. Има различни е, наказателно-правни и гражданско-правни системи. Имате ли информация доколко в тези различни сфери на правото е, инвестициите са различни в е, модерните форми на комуникация? И последният ми въпрос. Вие много подробно описахте данните във връзка с броя на съдиите, адвокатите и другите съдебни служители. Затова аз искам да попитам дали броят на служителите в една съдебна система е, дава сведения за качеството на тази система. Тоест в страните, където има много служители в съдебната система, значи ли това, че достъпа до правосъдие е по-лесен е, и е, сроковете за гледане на делата са по-кратки? Аз искам да спра до тук с тези въпроси и очаквам вашия отговор. Благодаря на госпожа Зипел. Yes, thank you. I apologize. Благодаря. Извинявайте, че пристигнах с закъснение. Бях в друга комисия, така че може би изтърваха интересни неща. Има ли сравнение относно криминалните разследвания? Не на глава от населението, но, например, на 100 хиляди души. Тоест, има ли държави, където се извършват повече подобни разследвания спрямо глава от населението? И има ли други, които са по-хлабави в това отношение? И има ли голяма разлика между броя на граждански действия, т.е. държави, където да има повече спорове в това отношение спрямо други? Посочихте медиаторството разбира се, тези действия са последствия от граждански действия, а други са вместо. А, може ли това да бъде правилният път за правосъдие без кой знае какви разходи? Благодаря. Микрофон за оратора. Euh, Ще отговоря накратко. Първо, въпроса на председателя. Да, на всички данни, на, на сайта на Завета на Европа и на сайта на СЕПЕШ на нашата организация, можете да намерите абсолютно същите данни, всички данни в PDF формат. Второ, разбира се, ние желаем с екипи от а, университетски учени, но бихме желали да запазим контрола на методологията на данните, защото вече имаме 10 годишен опит от експертите в, това, в събирането на данни, така че не искаме други тълкувани интерпретации, а, които да са пребързани. Това са данни, които трябва да бъдат научно валидирани по определен метод. Тоест, ние имаме гарантирана методология и нашата експертна група е гаранта за данните. Отговор на а, въпросите от залата по първата точка. Да, има разлики, значителни разлики е, в е, системите за помощ, правна помощ. Е, ще видите дали в кои случаи, примерно, може да бъде освободен някой от отговорности. Ще видите всичко това в доклада. Всичко е включено. Не мога да ви дам сега бързо конкретен отговор. Второ, по обучението същото. Имаме първоначално обучение, продължително обучение и така нататък. Имаме е, система от въпросници с много-много точни въпроси. И накрая на всяка обща тема, голяма тема, има отворени въпроси. Т.е. всяка държава си описва как функционира тяхната система. Трето, инвестициите в нови технологии също се прави съпоставка между инвестициите в обучение на служителите и на съдиите, типовете нови технологии. Всичко можете да видите в доклада. И отново, четвърти въпрос. Не. Не системите, които имат най-много персонал, които функционират най-добре. Напротив, много често е точно обратното. Това са системи с твърде много бюрокрация и Искаме да видим кои са най-добрите резултати. Това не са държавите, които инвестират най-много, които и имат най-добри резултати. Мога да ви дам и примери, но няма да го направя, за да не заклеймявам сега конкретни държави. В отговор на, на другия въпрос, данните за наказателното право са много комплексни защото сме в различни правни системи и е, нямаме същите наказателни категории. Има една книга с различните системи. Виждате, не във всички системи имаме тежко престъпление, по-леко, средно и така нататък. Така че е много трудно да направим такава класификация, каквато вие казахте. Но пък, примерно, бихме могли да направим съпоставка спрямо пътните происшествия. В Германия, например, има много административни процедури, примерно при подобни престъпления. В други държави са други процедурите. И относно медиацията, да, ние сме за тази система и бихме желали да, а, така да се каже, да развием тази система в държавите, но, както вече казах, нещата са много различни спрямо от различните държави. Това е накратко, което мога, мога да кажа. И относно таблиците в комисията, ние направихме доклад по искане на комисията. И относно първият въпрос, Нека да кажем, че започнахме да работим с Европейската комисия миналата година и а, ние използваме данните от тази оценка в едно проучване за влиянието на правната система върху финансовото състояние на държавите. Това е първи доклад, който беше направен. Продължаваме да работим заедно. и е Европейската комисия наблюдател на всички наши а, работни групи. Добре, благодаря. Благодаря на нашите оратори. Благодарим за представенето на това проучване, за работата в вашата работна група и определено много, много полезно занятие за работата на нашата комисия и по-специално за анализа на инициативите за подобряване на правните системи и за а, подобряване на фундаменталните права в Европейския съюз. Благодаря. Ще продължим в 3 часа след обед. А сега добър апетит!